Uh, good afternoon, colleagues, and thank you for the... Добър ден, колеги, и благодаря на Комисията по външни работи за това, че даде възможност на членовете на Комисията по развитие да участват в това съвместно разискване по една много актуална тема предизвикателствата, свързани с принудителното разселване. Комисията по външни работи и Комисията по развитие подготвят съвместен доклад по ролята на комисията за справянето с проблеми, свързани с мобилността и бежанците. Тази тема е на дневен ред за всички ни. Всички ние предприемаме опити за очертаването на хуманни действия в защита на хора бягащи, за да спасят живота си. Полагаме и съвместни усилия за разработването на общи политики за приема на бежанци, за гарантирането на достойни условия за такъв прием. Предстои среща на високо равнище под егидата на ООН. Тя ще се състои на 19 септември. На тази среща ще бъдат обсъдени някои от тези въпроси. В доклада ни ще бъде засегнат широк кръг от въпроси, сред които е принудителното разселване. Днес ще ни бъде представено съобщението на Европейската комисия живот при достойни условия от зависимост от помощ към самодостатъчност. Имаме трима гости, на които веднага ще дам думата. Ще се изкаже господин Дебрюер, от ресорната генерална дирекция на комисията. Ще се изкаже и господин Амбрози, генерален директор на Международната организация за миграция. Сред нас е и госпожа Харт от Датския беженски съвет. Те ще ни представят своите гледни точки по въпроса. Давам думата на господин Дебрюер от името на комисията. Колеги, съжалявам, но след 15 минути трябва да си тръгна. Имам друг ангажимент, а започнахме обсъжданията по тази точка с половин часово закъснение. Благодаря, госпожо председател. Разбирам, че изоставате от графика си, за това в изложението си ще се огранича с основните проблеми. Съобщението бе публикувано доста отдавна. Мисля, че вече е доста популярно. Доста популярни са поне основните констатации в него. Затова няма да го повтарям, така ще имаме и повече време за разисквания. Нека първо категорично заявя нещо. Именно, че става дума за елемент от един по-общ проблем. Става дума както за действията ни в областта на миграцията, така и за плана за действие и действията ни за устойчивост. Проблемът се вписва и в програмата за устойчиво развитие до 2030 година, както и в действията очертани на срещата на високо равнище по хуманитарни въпроси. Предстоят още няколко прояви в Нью Йорк, които ще се организират под егидата на ОНЕ в рамките на сесията на Общото събрание на организацията през месец септември. Защо се публикува това съобщение точно в момента, в който бе публикувано? Нека ви цитирам някои цифри. 65 милиона е броят на принудително разселените лица по света. Най-високият брой в историята на човечеството. Освен тези 65 милиона души, Петте държави Сирия, Афганистан, Сомалия, Судан и Южен Судан са основен източник на принудително разселени лица. Сирия, Колумбия и Судан оглавяват класацията на източниците на продължително принудително разселени лица, т.е. лица, които са разселени за повече от 5 години цитирам, не цитирам цифри за бежанците и вътрешно разселените лица, тъй като се съсредоточаваме върху разселването и уязвимостта. Искаме да провеждаме политики, с които да откликнем и на двата проблема. Повечето от разселванията са характерни за държави, които сами по себе си са в уязвимо положение. Не често сме свидетели на наслагвания на кризи. Нека ви дам пример с региона на Сахел, с държава като Етиопия. Там кризите с разселването са следствие от много сложна ситуация. от насложили се кризи. Искаме да поставим акцента върху уязвимостта на разселените лица. Може също така да обсъдим и въпроса за мигрантите и бежанците, за това кои са регионите, откъдето е най-големият изходящ поток. Но това всъщност не е основният проблем, върху който поставяме акцента. Основният проблем за нас са разселените лица. И по-точно продължително разселените такива. Онези, които работят много по-дълго от мен в областта на хуманитарното дело, знаят, че в редица региони по света, билота в Латинска Америка, Азия или Африка, вече в продължение на години се наблюдава явлението разселване. Това не е нищо ново за тези специалисти. В миналото бяха предприемани и редица опити за справяне с проблема, опити за предприемането на действия, които да са приспособени насочени към специфичните особености на ситуацията. Първо се предприемаха действия за предоставяне на хуманитарна помощ. След това, с течение на времето, се изчерпваше потенциала на хуманитарните действия. Трябваше да се намери альтернатива. И именно тогава изложихме и концепцията за изкореняване, помощ и развитие в миналото не достигаше финансирането. Освен това, хората попадаха и в капана на помощта, ставаха зависими от помощта. Това бе явно, когато посещавахме лагери или други поселения за разселени лица. Тези хора губят усещането, че са човешки същества с свое достоинство, тъй като с течение на времето стават зависими от помощта. Едно ужасяващо, според мен, явление. Към момента има поселения, лагери в Гърция, например, където сирийските бежанци по цял ден чакат единствено и само да им бъде раздадена храна. Не към това трябва да се стремим. Затова и разработихме програма, която да е насочена към по-хуманни действия. Имам предвид срещата на високо равнище по хуманитарни въпроси. Трябва да си извлечем полуки от опита си от миналото. Понякога в миналото постигахме успех, понякога правехме грешки поради липсата на комуникация, липсата на координация, предоставянето на непълна или невярна информация. Всичко това трябва да бъде взето предвид, когато разработваме новите си действия. Когато се стигне до продължително разселване, нито едно от устойчивите решения, предложени, например, от ВКБО, е приложимо. Трябва да се обединят ресурсите. Ресурсите за хуманитарна помощ и ресурсите за развитие, ако изобщо може да се направи разлика между тези ресурси. Трябва да обединим тези ресурси, за да можем да преминем от зависимост от помощ към самодостатъчност и дори да постигнем нещо повече, а именно да дадем възможност на разселените за продължителен период от време да могат да се грижат сами за поминъка си. Така те ще могат да допринесат и за развитието на приемащите ги страни. Според мен Кръсноречив пример за нещо, което не бива да се случва, е онова, което се случва около лагера Дадаб. Някои от бежанците в този лагер са там вече от повече от 20 години. Те са зависими от помощта, която получават. Няма да ви цитирам цифри, всички сме допринесли за възникването на това положение. Не искам да ме разбирате погрешно, не искам да соча с пръст едно или друго действащо лице, но в един момент се стига до напрежение между разселените лица и приемащата ги общност. Стига се до напрежение, което ескалира, тъй като в продължение на много години не сме били в състояние да се справим с проблема с разселването. И така, след като напрежението ескалира, съответното правителство взема решение да предприеме категорични действия. Така една криза се наслагва върху друга. Трябва да избегнем подобно положение. Знаем, кои са лицата разселени за по-продължителен период към момента и трябва да работим за справянето с този проблем. Вече има няколко идеи за такива действия. В миналото бе създадена регионалната програма за закрила. За щастие тя прерасна в регионална програма за закрила и развитие. Една такава програма се реализира в, на територията на Африканския рок, друга в страните от Машрек. Все по-тясно си взаимодействаме с колегите от ГД Развитие за изготвянето на обща рамка обща концепция, в рамките на която да обвържем отделните елементи. Доверителните фондове. Парламентът има с основание много въпроси във връзка с този нов инструмент. Би го поставил на едно ниво с инструмента в помощ на беженците в Турция. Целта и на двата инструмента е да се справим с проблема на разселването за продължителен период, като обединим инструментите, с които разполагаме. Програмите за финансиране с парична наличност са подходяща според мен стъпка стъпка. Не винаги е възможно да се осъществи преход към такива програми, но какво гарантират те? Първо, хората сами отговарят за поминъка си. Те сами поемат отговорността за изхранването на семействата си, сами решават какво да направят с парите, които им се дават. Така тези хора допринасят за развитието на местната економика, тъй като закупуват стоки на местните пазари. Сред тях се създава и по-силно чувство за независимост. Има много голяма разлика между едно семейство, което чака ежедневно да му се даде храна и едно семейство, което може само да си купи храна на пазара, да приготви ястия, които отговарят на неговите навици и традиции подобни добри практики могат да бъдат разпространени. В съобщението си настояваме именно за разработването на такъв нов подход за справяне с проблема на продължителното разселване. С това не омалуважаваме дългосрочните устойчиви решения. Но преди малко ви казах, че 60, е 65 милиона броят на разселените лица по света през 2015 година бе освен това изключително едновременно с това изключително нисък броят на презаселените и доброволно завърналите се лица. Виждате, че е все по-малко вероятно да се прилагат подобни устойчиви дълготрайни решения. С това приключвам, господин председател. Ще предам штафетата на моите колеги експерти, които със сигурност ще изложат по-различна, но може би и подобна гледна точка. Много се радваме, че имаме възможност да си взаимодействаме с вашите две комисии по тази тема, защото, както казах в началото, тя се вписва в един по-широк контекст, в една по-широка програма, за работа в областта на миграцията. Надявам се, че ще бъдат взети предвид и констатациите от Световната среща на върха по хуманитарни въпроси. Надявам се, че в Нью Йорк през месец септември ще бъде възприят нов подход към миграцията, както и нов подход към хуманитарната помощ през 21 век. Благодаря ви. Колегите ми от Комисията по развитие вече от край време настояват за по-тясно обвързване на хуманитарната помощ с помощта на развитието, за развитие. Сега ще дам думата на господин Панцери, заместник-председател на Комисията по външни работи. Той ще поеме и председателството. Но може би ще дам първо думата на господин Амброти, генерален директор на Международната организация за миграция. Благодаря, госпожо е, председател. Много ми се иска да съм генерален директор, но всъщност съм регионален. Но кой знае, бъдеще може би. Благодаря за възможността да присъствам тук и да участвам в е, вашата дискусия по тема, която е естествено изключително важна а за нас – също и е, обект на голямо безпокойство и много голям ангажимент и съвместна работа с други партньори в, комиси... в комисията и други международни организации и европейски институции. Нека да започна съвсем от е, предпоследното твърдение на Жан Луи, а именно, че е, проблема за свързване на помощта за развитие и хуманитарната помощ в полза на решаване на кризите на разлелените лица е само едно, един компонент от, от по-широк отговор. Нещо положително се получи от увеличения мигрантски поток към Европа, а именно факта, че е, това, което наблюдаваме в момента, не е, е еднократно явление, а е, е системно явление, което изисква и съответния отговор, свързан с системни решения. И в такъв смисъл това, което изреди Жан Луи, трябва да бъде разглеждано и в рамката. Съобщенията, за които говори, трябва да бъдат разглеждани и в контекста на други документи и политически е, решения от комисията, свързани с външното измерение на работата по проблема с миграцията и бежанците, включително съобщенията от 7 юни, според мен беше датата за партньорството е, за проблемите по, по проблемите за миграцията с трети страни. За нас съобщението, което обсъждаме в момента, е свързано в много голяма степен с е, все по-увеличаващите се усилия и от страна на европейските институции и страните членки и международната общност за борба с причините за миграцията и вътрешното разселване. И това е ключов компонент от всеки отговор, който се опитваме да дадем и опита да подобрим управлението не само на кризи, но и на големи мигрантски потоци на хора, независимо каква е причината за това предвижване. Сега, не само Европа, но главно Европа в последните две години Проблемът и фактът е, че има различни категории хора, които пристигат. Е, класическите, така да кажем, бежанци от е, зони на конфликти, които е, бягат от положение, при което те се нуждаят от закрила, но има и непредружени малолетни, има економически мигранти, има жертви на трафиканти, има търсещи по-добър живот, по-добри възможности, образование и така нататък. Тоест, потока е много смесен. Хората, които пристигат, са е, различни и е, като цяло потоците не само към Европа, но и другаде са от този вид. Затова ние трябва да работим първо с най-уязвимите а не само за отпускането на конкретен статус или категоризация на пристигащите. Защото може да има хора, които не бягат от война, но все едно се намират в положение, от което се нуждаят от е, конкретно персонално внимание, вероятно дори повече от друга категория от пристигащи. Затова е изключително важно да се отчита нивото на уязвимост, когато се вземат мерки за реагиране. Няколко други аспекта, които коментира и колегата. Първо, считам, че е изключително важно да не се забравя, че кризите с които се сблъскваме, особено кризата с бежанците и вътрешно разселените лица, са продължителни кризи. Е, те се развиват дълго във времето, примерно последните 20 години, а 20 години са повече от едно поколение. Тоест, начина по който се справяме с подобни е, продължаващи във времето кризи, имат отношение и към бъдещия живот на няколко поколения от е, дадена страна, които ако се очаквате да имат роля в живота на тази страна. Например, Сомалия е една от спомнатите страни. Там кризата продължава от 1992 година, значи 24 години тогава бе сърди дъщеря ми. Значи има хора, които са се родили в, в такова положение и са живяли в това положение през целия си живот. Това е огромно препятствие пред младото поколение бежанци от някои националности по отношение на бъдещето им, по отношение на възможността да работят конструктивно за собствения си живот и за бъдещето на страната си. Така че е, беженските кризи сега се развиват дълго във времето. Това е основно. Затова по такъв начин трябва да се отчита и по различен начин да се работи с, с, за предоставянето на хуманитарна помощ. Тоест трябва да се отчитат дългосрочно проблемите и целите, когато се формулират реакции посредством всички е, възможни механизми, инструменти, с които разполагаме. Още от самото начало трябва да се отчита, че кризата ще продължава дълго. Образованието, примерно, е един такъв, е, едно такова съображение. Отново, тъй като става дума за развиващи се дълго във времето кризи, трябва да направим така, че да не се е, възприема, че е, така Определения страна е своего рода паркинг за пристигащите. Те идват в една страна и да прекарат известно приятно време преди да се върнат в къщи. Защото пребиваването на този паркинг всъщност може да се окаже много дълго. И за това, когато се решава за инструментите за хуманитарна помощ и съответните механизми за развитие, трябва да отчитат именно и този фактор, т.е. да се стабилизира положението и на общността, която е, приема тези големи, е, този голям брой хора. Защото могат да се създадат и социални напрежения, и други проблеми, е, включително вторично разселване, е, нарушаване и влушаване на е, средата, в която се случва това предвижване и така нататък. Всичко това изтъквам с цел да кажа, че усилията, които се правят посредством това съобщение и заедно с други сходни документи и разработени политики на ниво Европейски съюз, трябва да са свързани с а, а, начина по който се справяме с външното измерение на тази мобилност. А, и този подход е изключително добре прият от наша гледна точка, защото трябва да се разработват съответните инструменти и политически отговори за справяне с ситуацията, но също така и по този начин повишаваме възможността си да даваме, е, да изпълняваме вече взетите решения, да се е, придвижваме в е, предвидената посока и съответно разсъжденията по тази тема няма да приключат с публикуването на съобщенията, защото, както казах, става дума за проблем, който не само е свързан с самата структура и система, но и се развива изключително бързо. Затова и ние трябва да можем да реагираме достатъчно бързо. Ще приключа тук с коментарите си по темата и с удоволствие ще отговоря на вашите въпроси и ще участвам и в дискусията по-нататък. Госпожа Халт, тя представлява Датския съвет за бежанците. Благодаря за възможността да дам глед, гледната точка и на съвета за бежанци. Три момента ще коментирам. Първо, последващи действия след световната среща на, за хуманитарна дейност и после за планирането и положенията след факта на разселване. Ще повторя, вероятно, доста от нещата, които казаха колегите преди нас. Аз лично съм съгласна с тях. Срещата на върха за хуманитарна помощ. Една от основните е, констатации е, че Сегашните хуманитарни кризи се развиват дълго във времето и съответно механизмите за финансиране трябва да са многогодишни и да са разпределени във времето. Казахте за продължителни кризи от порядъка на 20 години, затова е необходимо и дългосрочно по планиране за устойчиви и дълги решения в страните по происход, т.е. да се търсят политически решения на конфликтите. Също казахте, е, хуманитарната помощ не може да се развива без политически решения. Ако няма такава, броя на разселените ще се увеличава. Европейския съюз има своята важна роля в това отношение. Второ, Продължителното разселване означава, че трябва да няма разлика между хуманитарна помощ и помощ за развитие. Трябва да има възможност за индекрация на тези хора и развиване на общността им. Трето, и отново беше споменато това, от е, госпожа председателката, от десетилетия се настоява да има помощ за развитие и сега, като се осъзнава вече, че тези е, разселени лица е, ще останат с този статут дългосрочно, е необходимо да се разработят стратегии за развитие, за да се отчете и този елемент. Днешното заседание, чието домакини са Комисията ви по развитие и Комисията ви по външна работа, показва, че все по-широко се осъзнава този въпрос и че има готовност за участие в диалог. Няколко коментара за смесената миграция. Какво представлява смесената миграция? Това са големи миграционни потоци от хора, които бягат по различни причини. Някои имат нужда от закрила, други търсят възможности за по-добър живот. Тази група не е еднородна, не всички ми... такива мигранти имат право на международна закрила, но всички те са човешки същества и имат права на човека, които трябва да бъдат зачитани и опазвани критична бележка по неодавнашните действия за намаляване на беженските потоци към Европа. Според нас това е една късогледа политика. Търсенето на законови пътища за миграционните потоци може да намали броя на мигрантите, навлизащи на територията на Европа, но няма да намали броя на хората, нуждаещи се от закрила. Онези, които се нуждаят от закрила, ще намерят възможност, за да стигнат до страната, към която са се насочили. Затова и нашият съвет приветства призива на Банки Мун за сключването на световно съглашение за сигурни законови възможности за миграция. Това съглашение трябва да се основава на двустранните механизми за сътрудничество, за сигурни законови възможности за миграция. То ще вземе предвид също така и особеностите на страните на происход, транзит и местоназначение. Ще създаде и повече възможности за сигурна и законова миграция. За да се постигне тази цел, трябва да се предприемат както хуманитарни действия, така и действия за развитие. Връщането на мигранти, които не отговарят на националните международни стандарти, трябва да протича в условия на безопасност, трябва да се зачита достоинството на тези лица. В съглашението трябва също така да се признае положителният принос на мигрантите и бежанците за економическото развитие, економическия растеж. В много региони на света те са необходима работна сила съглашението трябва да прерасне в взаимодействие по места. Не бива да продължаваме да залагаме на клишета. Така само се отлагат действията ни в региони, които наистина се нуждаят от нашата подкрепа. Европейският съюз следва да изиграе важна роля при зачитането на достоинството на всички мигранти и спазването на международното право. Европейският съюз трябва да покаже на света, че е готов да поеме своя дял от тежеста, като изиграе водеща роля в света по отношение на стандартите за прием на мигрантите. Миграционният проблем изисква управление, а не контрол. Не разполагаме с достатъчни данни за миграцията, поради което по-настоящем властват емоциите. Липсва обективност. Поради това трябва да увеличим капацитета си за събиране, обработване и анализиране на данни за миграцията. Така ще разполагаме с стабилна база данни, с надежни факти, които да прераснат и в действия. Нашият съвет установи секретариат за смесената миграция, който работи именно по този въпрос по отношение на Африка. Работим и за събирането на данни в Централна и Западна Азия, както и в Западна Африка. Няколко думи за решенията след разселването и след слагането на край на конфликти. Опитът ни с конфликти от миналото показва, че още на ранен етап трябва да започнем да планираме прилагането на устойчиви решения към държави като Сирия. В момента това може да ни се струва невъзможно, но трябва да го направим хуманитарните организации не могат да откликнат на всички потребности за хуманитарна помощ. Но ако започнем да разработваме сценарии за устойчиви решения в бъдеще, можем да постигнем промяна. В регионите, където има голям брой разселени лица, където политиците не поставят акцента върху разселването, ако не планираме внимателно действията си, можем да поставим на карта националните програми в областта на сигурността. Прибързано заплануваните инициативи за масово връщане могат да дестабилизират определени региони. Мога да ви дам за пример случилото се неодавна в Кения и Сомалия. Ако не гарантираме закрила за хората при връщането им, това могат да произтекат много тежки последици. Заедно с Норвежкия беженски съвет и още една организация ще разработим платформа за намирането на устойчиви решения за Сирия с следните цели – първо, разработване и насърчаване на инициативи за връщане, като например програми за правна помощ, програми за издаването на документи за самоличност или економически мерки. Второ, изготвянето на анализ, който да ни даде по-добра възможност да разберем какво е въздействието върху политическите промени в Сирия, върху завръщащите се. Има разделение на политическа и верска основа. Трябва да сме наясно какви ще са последиците от това разделение за разселените сирийци. Много от тях няма да могат да се завърнат по родните си места. Трето, разработването на рамка за решения, основаваща се на факти и насърчаваща дългосрочния подход. Трето, идентифициране на основните фактори за намиране на решения за сирийците в дългосрочен план – и основаващи се на устойчиви действия. На последно място, много е важно да се гарантира участието на гражданското общество, да се вслушаме в гласа на разселените сирийци, за да знаем кои решения предпочитат. Тази инициатива е вдъхновена от друга инициатива, също осъществяваща се в Африканския рок. Става дума за секретарията ни за устойчиви решения, който работи вече от две години за намирането на такива решения. Съключение Приветстваме факта, че осъзнавате необходимостта от приспособяването на инструментите за развитие към положението възникнало в резултат от продължителното принудително разследване. Второ, призоваваме за сключването на глобално съглашение за миграцията в рамките на което Европейският съюз да изиграе водеща роля. Трето, насър... Обявяваме се за насърчаването на действия за системно събиране на вярна и надежна информация. На последно място планирането на бъдещето на раздираните от конфликти държави трябва да започне още сега. То трябва да върви ръка за ръка с усилията за намирането на политическо решение. Председателят, благодаря ви. Изслушахме всички поканени от нас експерти. Пристъпваме към разисквания. Трябва да приключим в 6.30. Имайте това предвид. Ще дам думата на двамата ни съдокладчици. Елена Валенсиан. Благодаря, господин председател. Благодаря на тримата експерти. Абсолютно съм съгласна с казаното от тях. Трябва да се опитаме да изготвим доклад, който да отразява истинското измерение на тези проблеми и Нашите гости представиха нещата много по-добре, отколкото аз би ги представила политика за развитие, хуманитарна помощ. Не трябва да заместват политиката. В доклада ние ще трябва да се занимаем с политиката, най-вече с външната политика, защото какво се случва непрекъснато? Поради ужасната сирийска бежанска криза – а тези хора ние не трябва да наричаме бежанци, защото не сме им дали такъв статут. Е, всъщност става дума за хора, които са напуснали страната си. Много от тях имат статут на бежанци междувременно, но други не. Сега, е, ние говорим за бежанци, които не са признати като бежанци, не са получили такъв е, статус, но Предвид сирийската криза с принудително разселените лица, ние осъзнаваме до каква степен няма да спрат тези проблеми през следващите 20-30 години и може би ще има и повече явления от подобен характер. Тук става дума вероятно за една много важна политическа сфера през следващите години, който което изисква мултидисциплинарен подход. И това обясниха нашите гости. Миграционните движения на хора, които търсят по-добър живот, няма да спрат. Те ще продължат да поставят под въпрос нашите закони и нашите ценности като общество, защото тези лица не са привикнали към нашите закони. С други думи, те винаги ще поставят под съмнение това, което е, проповядва Европейския съюз, но в действителност не върши. Всъщност, е, без контрол тези огромни миграционни потоки представляват е, проблем за сигурността. Когато няма контрол, когато няма правна сигурност, когато няма достоинство за тези мигранти, това вече води до проблеми, свързани с сигурността, за политиците това е много труден въпрос. Повечето решения, които са взети през последните месеци, са свързани по-скоро с сигурността, а не с хуманитарните аспекти. И за това трябва да продължим да обръщаме внимание на сигурността. Тези миграционни потоци от лица, се използват в много страни в Европа, а извън Европа, за да се разгаря дяснопопулистската дискусия в нашата политика, естествено, ние трябва да защитаваме солидарността, правата на човека – ние водим една непрекъсната публична дискусия, която не се вписва в нашите решения или трябва да променим решенията си, или пък публичната дискусия, която водим. След като не искаме да променим ценностите си, трябва да променим политиката си това, което е добро, трябва да запазим, но вероятно е необходима една по-добра политика на координация, защото много инструменти не се координират и в хода на сирийската беженска криза ние бяхме свидетели, че външната политика е ключа към решаване на много проблеми. Тук е, вече имаме превенция на конфликти, е, овладяване на конфликти, е, след това справяне с ситуацията, след конфликти, диалог на равнопоставена основа с с страните, които са транзитни страни за бежанците, защото всъщност европейската перспектива се изразява в това тези хора да бъдат задържани на всяка цена извън границите на нашите страни. Но държейки тези хора навън, извън нашите граници, те си остават хора с своите права. И е, за това сега трябва да си помислим как можем да успеем да интегрираме тези хора, така че те да имат право да мигрират, защото са хора. Аз, например, имам право да отида в Берлин, да мигрирам нататък. Това право никой не може да ме отнеме. Мисля, че министрите на вътрешните работи няма да могат да решат проблемите, също и министрите на външните работи. Това е перспективата, която искаме да включим в доклада и това е абсолютно адекватна парламентарна рамка за дискусията по тези теми, които обсъждаме сега. Благодаря. Господин Диас Демера. Господин председател, благодаря. Благодаря, скъпи Антонио. Аз също приветствам изложенията на нашите гости днес след обед. И всичко, което беше казано тук, е в помощ на нашата работа. С някои от нещата, които бяха казани тук, аз не съм съвсем съгласен, но няма да се спирам на това, защото по-скоро става дума за това да бъдат е, обобщени положителните подходи, които представиха нашите гости днес след обед. Важно е, естествено, да се осъществява връзка между развитието и принудителното разслед, разселване, но ние не сме теоретици, ние сме по-скоро емпирици и хора от практиката. Сега мисля, че не е правилният момент да се изброяват всички контакти, които сме имали с тази трудна реалност в различни беженски лагери по целия свят – и също така в най-новата история, свързана с огромно разселване на много хора през последните 30 години и всъщност тези вълни от разселени лица засяга целия континент. Докладът беше със сигурност много полезен, докладът на членът на комисията, аз, може би, в рамките на моя живот до сега и на политическата ми дейност, мога да кажа, че съм установил, че бежанците нямат достъп до публични услуги, до пазара на труда, а също така те нямат и равноправен достъп до равното отношение, така че аз съм съгласен с казаното от господин Брауър в началото на неговото изложение. Много е трудно да се намери дори и следа от достоинство и за е, докладът е, наистина беше много важен. И още нещо, Елена и аз, ние искаме да изготвим един положителен доклад, е, също на базата на съобщението на комисията, за това, което ние като политици трябва да имаме като задача. Нашата основна цел изисква поставяне на акцента върху специфични мерки, които ще посоча образование. Тук ставаше дума за образование, господин Амбрози се страда тази тема, след това достъп до пазара на труда и достъп до услуги. И на последно място искам да подчертая, че е важно да се сътрудничи на добра основа с органите на местната власт. Аз много добре знам какво имам предвид, защото в миналото съм работил в тези органи и там, където работих, Можах да почувствам колко е важна солидарността в случаите на предварително разсадване и е, търсене на убежище. В съобщението в самото начало се вижда картата на разселените лица в света. 86% от тези хора живеят в развиващите се страни и докато развитите страни се грижат само за 25% от бежанците. Тук искам да посоча основната роля на правителствата на приемащите страни, най-вече когато става дума за бъдещите миграционни потоци. В тази връзка ми се струва, че комисията правилно поставя акцента залага се на сътрудничество за развитие, хуманитарна помощ и политически ангажимент, както вече Елена посочи но все пак аз имам някои съмнения или по-скоро някои въпроси, но тъй като е късно, ще се опитам да упростя нещата. Първият ми въпрос е свързан с призива за ранно планиране или ранно предупреждение. Тук очевидно става дума само за предупреждения за конфликти или пък предупреждения за ситуации, в които съседни държави трябва да приемат бежанци. Лагерът Дада беше споменат, той е по-голям, отколкото Валедолит или Лакоруния. Този лагер сега трябва да бъде разрушен, обаче какво ще направим с хората, които са толкова отчаяни? Какво ще направим с тези хора? Hablo de los desplazamientos masivos que va a originar, eh, la, que está originando la doble crisis del Chad, eh, la crisis del de, И след това кризата в Чад, Боко Харам и кризата около езерото Чад. Документите на страница 8 са посочени тези документи. Там става дума за инструменти за политиката за развитие и се посочва превентивен анализ като подготовка в онези страни, които приемат хиляди бежанци или разселени лица. Мисля, че от тук може да се получи по-добра представа за е, капацитетите за приемане и образование – сега, аз е, споменах, че ще попитам нещо за образованието. Не знам дали е, комисията отбелязала това. Комисията предлага оперативна помощ за е, създаване на по-добра обществена система на образование. Обаче с какви средства, какво финансово обезпечение се предвижда тук? и след това при преразглеждането на многогодишната финансова рамка през 2017 година. Това трябва да се вземе предвид. Благодаря. за направените от вас изказвания. Ние можем да говорим за контрола върху мигрантските потоци, но на база на дългогодишния ми опит мога да посоча, че Потоците, е, които възникват поради военни конфликти, ще спрат тогава, когато военните конфликти спрат. Председателят благодаря. Това вече беше почти цял доклад, който ти изнесе. Нямаме много време. Има време само за две изказвания за, от по една минута. Господин Демесмакер. Благодаря, господин председател. Ще говоря холандски език. Ние приветстваме съобщението на комисията. 60 милиона души, които са вътрешни разселени лица, 60 милиона души в света са това. Е, всички тези кризи изискват политически мерки за да се подобри състоянието на тези принудително разселени лица. Ние приветстваме съобщението, пледираме за повече подкрепа, но също така и за приемане в самия регион. Там трябва да се предложи перспектива за бъдещето на тези хора. Представям си аз да извършвам а, такова бягство а, и да не ми се предложи обежище в лагерите и да не мога да се знам по-добро бъдеще на децата си. Тоест, трябва да се подобри образованието, да се подобри пазара на труда, да се подобрят възможностите за настаняване в съответните страни в които се намират бежанците, това е абсолютно необходимо и тук Европейския съюз трябва да изиграе своята роля. Имам няколко въпроса. Госпожа Халк посочи нещо, мисля, че това е включено и в заключенията на съвета, а именно, че е важно да имаме ясно изложени факти. Заедно трябва да оценим развитието на ситуацията с бежанците, трябва да имаме надежни данни и добри анализи на бежанските и мигрантските потоци, също така и добри е, надежни данни за приемащите общности. Всичко това трябва да бъде емпирично доказано. Комисията мисля, че разполага с такива данни. Можем ли да говорим наистина за такива е, емпирични, ориентирани към резултатите данни? Е, комисията може ли да посочи какви политически мерки допринасят за това, бежанците да могат да се е, самоподпомагат или комисията не може да посочи такива данни. Има различни изисквания в различните региони, как е, комисията се отнася към тях. И втория въпрос, доколко се вземат предвид настроенията в приемащите общества, техните чувства, когато остава дума за училища и така нататък, да не се получи така, че тези общества непрекъснато да приемат е, хора. И трети въпрос, е, Украина не е толкова далече от нас. Е, актуален конфликт се води там. Преди две години бях в източната част на Украина, в Днепропетровск, когато първите бежанци дойдоха там с пластмасовите пликчета, с нейлоновите пликове и междувременно е, там има милиони и половина души, е, обещана им е помощ от международната общност, трябва в по-ранен стадий да се планира, трябва да си представяме сценарии за трайно решение, обаче аз не виждам това там. Това е по-скоро е, не е въпрос, а е, призив. Благодаря госпожа Хойбах. Зелените подкрепят съобщението на комисията. Благодаря ви и за това, че вие не представихте само техническите детайли, а посочихте, че говорим за хора, за една група от хора, която е много уязвима. Е, днес изслушахме представителя на словашкото председателство в комисията 9. Те също са готови да се занимаят с този въпрос, хуманитарната помощ е, да бъде обвързана повече с е, политиката за развитие, също така трябва да се гарантира дългосрочността на мерките. Това са неща, които също подкрепяме. Аз е, обаче имам един въпрос. Разбира се, има се предвид да се интегрират хората в местния пазар на труда. Това е много важно, но всъщност и е, докладчика говори за това, че има е, несъответствие между това, което е, водим като публична дискусия, каквото искаме да постигнем в тези страни и нашето реално поведение. Когато става дума за интеграция в пазара на труда, аз мисля на европейско равнище и е, мисля, че трябва да дадем много добър пример. Трябва да Имаме предвид, че е, това не намалява усилията ни в е, тези страни, но би било добре да чуя какво смятате да направите на практика, така че нещата да функционират по-добре, отколкото тук при нас в Европа. Благодаря. И последният е, докладчик, господин Целер, последният оратор. Благодаря, господин председател, благодаря на комисията за това предложение. Много от нещата обаче за мен звучат като неща, които се разбират от само себе си когато чета тук, че е изключително важно политическите и е, действащи лица е, да работят в тясно сътрудничество с тези, които се занимават с хуманитарна помощ и това в рамките на беженската криза. Но тази криза не е от вчера. На нашия континент сме имали много беженски кризи. Една от най-големите в началото на 90-те години след войната в бивша Югославия. И за мен тук възниква въпроса, защо не го правим? За мен тези неща звучат като призив, е, призив към европейските институции е, да е, си сътрудничат в рамките на комисията. Ние бихме могли да направим нещо в тази насока. След това казвате, Европейския съюз трябва да поеме отговорност. Но кой е Европейския съюз? На първо място това е съюзът на държавите членки, които трябва да поемат отговорност. Обаче ние сме свидетели, че отговорността се прехвърля от един на друг. Как можем да наложим Европейския съюз да действа единно? И сега бяхме свидетели на това, че е, дори е, вътрешните движения е, подчинени на свободното движение на хора, станаха повод за кампания в страна, е, която събра мнозинство, което иска излизане от Европейския съюз. Т.е. ние трябва да сме наясно с самите себе си на първо място и да видим как това, което е, искаме да направим и което правилно описваме, как да го приложим на практика, за да не си остане само теория. И всъщност Поемането на отговорност означава и упражняване на влияние. В Южен Судан е, сме свидетели на това, че и властващите не могат да контролират своите е, войскови части и е, апелите за мир е, на е, ръководителя на страната не показват никакъв ефект. Аз мисля, че е, тук е, трябва първо да положим усилия да се споразумеем за общи действия, имам предвид европейските институции и държавите членки, а не всеки да бяга от отговорност не трябва да допускаме разколебаване на нашите граждани и в крайна сметка проблемът е и с финансово измерение. В Германия, например, през тази година за интеграцията на мигранти и бежанци трябва да изразходваме 25 милиарда евро. Има оценки, че за следващите 5 години сумата ще бъде около 100 милиарда за да могат да бъдат продължени програмите – има достъп до пазара на труда, обаче това означава бежанците да научат езика на приемащата ги страна. също така да а, адаптират а, квалификационния си профил към изискванията на пазара на труда. Разбира се, всичко това изисква огромно усилие, но как могат да направят това ако това, което сте изложили тук, е именно сътрудничеството между институции и държавите, не протича на една основа на доверие, а аз точно това не виждам в момента в Европейския съюз. Благодаря. Наистина вече нямаме никакво време повече. Преводачите всъщност трябва да ни напуснат, но все пак експертите ще получат по 3 минути за отговори. Много ви моля, не повтаряйте вече казани неща. Euh, благодаря, благодаря, господин председател. Ние сме свикнали да бъдем кратки. Няколко елементи, които са много важни, бяха изтъкнати в някои изказвания. Партньорството и диалога с властите на страните по происход, на приемащите страни и очевидно и най-вече с местните власти. Това са ключовите елементи на новата политика и освен това трябва да имаме и добри партньори в разговорите. Беше цитиран примера с лагера Дада. Ако ние искаме да излезем от тази криза, това ще стане е, най-вече чрез открит диалог е, с е, кенийското правителство, с правителството на Сомалия, с местните власти в Сомалия, но също така и с други страни организации от региона. Имам предвид Етиопия, например. Всеки трябва да предложи едно решение на кризата. И достъп до услуги, това е първо първостепенно изискване. Това беше посочено. Говори се за медицински услуги, за образование, достъп до пазара на труда и също така до публични услуги. Но точно тук, според мен, има проблем. Този достъп не трябва да се извършва на база конкуренция между разселените лица и местните общности. Всеки трябва да бъде обект на равнопоставено третиране и очевидно тук ще проличи успеха или провала на програмата за партньорство с местните власти и правителствата на приемащите страни. Един пример за начина по който може да се съчетаят различните инструменти, това е образованието. Опитахме се да направим това в Ливан, в Турция, в Гърция Става дума да консолидираме системата на образование на място в приемащата страна, така че да могат да бъдат приети новите ученици, които е, всъщност е, идват от е, тези, от средите на тези предварително разселени лица. Трябва да се консолидират националните системи, като се положи усилие за образование по неформален начин. Това беше идеята на комисар Стелианидес Фидес и тук всъщност трябва да се подготвят тези деца за достъп до тези нови форми на образование. Сега по въпроса за анализа на потребностите и предварителната оценка на риска. Това е една широка концепция, която не се ограничава само до анализ на конфликтите. Аз искам да посоча съвсем ясно, че ние трябва да подобрим значително нашата техника на анализ при проучване на потребностите на разселените лица, а и на местните общности. Всъщност това е огромният ангажимент, който са поели инвеститорите, предоставящите средства. Говорим за грани Френд Барген за голямата печалба. Това беше инициатива динамизирана от госпожа Георгиева, заместник председателя на комисията. И последна тъй като беше повдигнат въпроса за Украина. Ние сме много чувствителни към ситуацията там. Ясно е, че ние съвсем умишлено сме съсредоточили нашата помощ там, където е необходима, там, където има конфликти. Е, разселените лица, наистина е, върху тях товар е огромен, обаче трябва това да бъде осъзнато като отговорност и от украинското правителство. Благодаря. Давам думата на следващия оратор. Благодаря. Съвсем накратко два коментара. Споделям е, казаното от Джан Луи. Първи коментар. Спомена се въпроса за последното предвижване към Европа и въпросите е, на сигурността, за контрол на потоците в е, интерес на сигурността. Мисля, че ние трябва да се примерим с нещо, което вероятно не е много популярно като теза. А, факта, а именно факта, че от доста десетилетия опитът показва, че колкото е, по-рестриктивна е системата за достъп за бежанци или мигранти, толкова по- е, нерегулярни и незаконни са тези придвижвания. Тоест всички опити да се налагат ограничения с цел е, закрила не водят до увеличаване на сигурност, а по-скоро увеличаваме незаконността незаконно... и е, липсата на контрол. Така че е, по-рано или късно трябва да приемем, че за да се упражнява по-добър контрол и по-добре да се управляват тези големи потоци, трябва да има и по-добър механизъм за предоставяне на закрила и е, достъп така че да могат а, хората да достигат до Европа или до други части на света. В други части на света това се прави, т.е. законните канали за миграция са подобрени в други части на света и това се оказва много полезно. Така че не говорим чисто за теоретични твърдения за прилагани политики в други части на света. Още два коментара имам. Тук се спомена за това, че има притегателен фактор, ако дадем възможност за достъп до трудовия пазар или други подобни мерки. Мисля, че това също е, е мит, който трябва да бъде опроверган. Може би може да има някои малобройни случаи, е, които, в които хората са привлечени от съответната система – на трудовия пазар в Европа. Но нека точно да си кажем, че всъщност фактора не е притегателен, а е фактора на стимулиране на излизането от тази страна, за да търсят хората работа. Потаците, които идват в Европа, не идват в Европа, защото смятат, че ще влязат на трудовия пазар. Те бягат от бомби или бягат от крайна мизерия и е, сериозно накърнени условия на съществуване. Те не идват е, заради това, че ще получават помощ в Европа. Та има фактор на притегляне е, от Европа, но смятам, че ние даваме прекалено голяма тежест на неговото значение. И накрая говорихте за система за ранно предупреждаване и дали ние като международна общност раз... така мислим какво правим. И има ли възможност да се оцени въздействието на такива големи потоци и евентуално опита за връщане? Какви ще са последиците за съответните страни? Мисля, че тук трябва да се включат тези съображения в европейските политики, защото някои от решенията и политиките, които се изпълняват в момента, свързани с управляването на големите мигрантски потоци в Европа, един от крайъгълните камъни на действията на Европейския съюз е политиката за връщане. И връщането трябва да се увеличи броя на връщанията на мигранти, които нямат законови причини. Освен този инструмент за управление на миграцията, е много важно да уточним какъв, какъв обем и ниво на връщане искаме да и къде искаме да върнем хората. Едно е да върнем 200 хиляди в Африка, едно е да върнем 200 в Мабрици. Тоест, от една страна трябва да се подготвяме за това, което е, идва и ни чака, но ние трябва да оценим и собствените си програми и политики за това как е, те се е, отразяват на при изпълнението си. Тоест, понякога една добра идея, когато не се прилага както трябва, допълнително влушава положението. Е, Госпожа Халт, съвсем накратко, тъй като колегите ми вече казаха не малко. Показаното от господин Демесмакер. Наистина има многобройни примери на приемащи страни и мигранти, които са сключили сполучлив брак. Но не винаги се стига до такъв сполучлив брак. Затова трябва да си взаимодействаме с местните общности, трябва да се предоставят и ресурси, за да не останат двете общности с впечатлението, че се конкурират за тези ресурси. и двете общности трябва да могат да се възползват от тях. Именно такива решения предлагаме на ниво платформа за устойчиви решения. Госпожа Хойбух, благодаря, че изтъкнахте необходимостта от интегриране на пазара на труда, както и че Европейският съюз трябва да действа като цяло че трябва да служи за пример. Изключително важно е да не вменяваме цялата отговорност на съседни на Европейския съюз държави, като Турция или Йордания, които приемат милиони бежанци. Над 3 милиона бежанци е, над 3 милиона е броят на бежанците в Турция. Изискваме от Турция да отвори пазара си на труда за тези бежанци. За сравнение, в Дания броят на беженците е 8000. Не бива да вменяваме такива отговорности на тези държави. Тогава просто няма да се ползваме с тяхното уважение. Показаното от госпожа Валенсиано От името на Червения кръст на времето ръководих действия в Сирия Става дума за 2012 година. През Йордания и Ливан хората от Сирия биваха приемани като приятели. Много от тях поради това не бяха регистрирани. Има много исторически причини за ниския брой регистрирани беженци. Положението е много сложно, въпросът е много деликатен. Благодаря ви, че го повдигнахте. Това бе всичко от моя страна. Колегите ми вече казаха не малко. Председателят и аз ви благодаря. Благодаря на експертите ни. Поздравления за тях. Благодаря ви че участвахте в заседанието ни. Следващото заседание на Комисията по външни работи ще се състои на 29 август. Приятна вечер и приятно прекарване на летния отпуск, ако не се видим повече. Благодаря и на преводачите.